Okay, colleagues, if we can restart. Колеги, ако може да започнем отново нашето заседание. Точка 16 от дневния ред, представен от страна на комисията на рамковата програма за научни изследвания ТЕН Джон Ерик Бакей, поканата за предложения тече в момента. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател, и много ви благодаря. Благодаря, разбира се, отново за тази възможност да дойда в вашата комисия и да представя резултата от процеса на подбор за годишната покана през 2011 година. Ние вече веднъж представихме нашата програма за морските магистрали, а тази година всичната програма покрива в момента, знаете, редица приоритети от транспортната политика, но също така се спира и много сериозно на подготовка на поток от проекти и подготовка на условията за осъществяването на следващата програма за свързване на Европа. Чак сега успяхме, съжалявам, че чак сега наистина, но имаме брошура, която очертава резултатите от подбора. И за тези от вас, които участваха в някои от дейностите, знаете, че се опитахме да включим малко повече информация в брошурата, за да може да видите на страница. Да проверя само. От страница 39 имаме много по-подробни представения на проектите, които препоръчваме за финансиране. Само да се включа, казва председателя. Всички имат ли този документ? Получили се брошурата? Ето това е документа. Нека всички да имат документа пред себе си. Заповядайте, продължете изказването си. И така включихме повече информация за проектите, които се препоръчват за финансиране, но също така сме се опитали да включим и информация за проекти, които не се препоръчват за финансиране и кратки резюмета на препоръките на панелите, които препоръчват съответно финансирането или нефинансирането на дадени проекти комисията, заедно с изпълнителната агенция, заедно и с външни оценители, очерта 74 предложения за финансиране и те са представени сега пред комисията. Ще отидат а, в комисията за финансова помощ а, в четвъртък на 12 юли и ако те одобрят, нормалната процедура по консултации с парламента. Ще върне решението към комисията за приемане. И така, 74-те проекта тогава ще бъдат разгледани с съответните страни и финансирането ще се осигури преди края на тази година. Както вече казах, вече 2012 имаме многогодишната програма, а сега а, представяме годишната програма. Тя в голяма степен отразява структурата на миналогодишната програма с пет основни приоритета. Първият е предоставяне на финансиране на проекти за интегриране на транспортната система, така че ако видите проекти от а, мултимодално естество или свързващи разнопосочни точки. Няма да се очудите. Втория приоритет е свързан с адаптиране към промените на климата и парниковите газове, но също така има редица проекти, които са подготвени в контекста на обсъжданията в северната част на европейските морета, нискосерните зони и справяне с предизвикателствата, така че след 2015 година да не се отделя твърде много сяра. Това е приоритет 2. А и 2Б. Приоритет 3 е нещо, което обсъждахме и в рамките на инструмента за свързване на Европа. Този приоритет е в голяма степен на посочен за подготовка на проекти, така че да има един поток солиден от проекти. Тук в този приоритет също така има и редица целенасочени проекти, където ще има някакъв вид строителство и сериозно инвестиране от типа ТНТ. Друг момент, свързан с инструмента за свързане на Европа, както и проектните облигации. Това е в проект 4, иновативно финансиране в рамките на публично-частни партньорства или по по-новаторски подход за съчетаване на обществено и частно финансиране. И накрая, не на последно място, макар че в петия приоритет по- бавно се приемат темите. Това е подготовката за бъдещата рамка, ТЕН, те, нещо, което обсъждате тук в комисията, обсъжда се и в съвета и подготвяме условията за коридорите на мрежите и ако това се потвърди и приеме от парламента, това ще бъде основният инструмент за ТЕН. Те това, което ние подготвяме за бенефициерите, които ще участват в тази програма. И също така ще подготвим и подкрепа за съществуващите коридори за железопътен превоз, железопътни товари, както знаете. И така, пет приоритета, но също така ще предоставим финансиране и на проекти за строителство. Няколко цифри, за да имате представа. 200 милиона евро беше програмата. Имахме предложения за 200, за 460 4 милиарда и 26 хиляди и 26 милиона, така че виждате доста по а, голямо количество. Две стъпки, както винаги, външна оценка, както вече започнахме да правим още от 2007 година. И така транспортните експерти заедно с агенцията прегледаха проектите, тяхното съответствие на критериите за качество, съответност, добавена стойност за Европейския съюз и зрялост. Тези външни оценители намалиха предложението предложението 138 на 84 което означава, че 84 проекта не бяха предложени за финансиране от тези външни експерти, тъй като не спазваха критериите, които споменах. И сега, откакто сме въвели тази външна оценка, имаме дълбочина оценка на предложенията и съответно комисията не е запазила нито един от тези 54 проекта, които не са предложени за финансиране от външните експерти. На следващата фаза комисията разгледа тези 84 проекта, които все пак надвишаваха наличния бюджет и така вътрешния панел от колеги от различни а, служби на комисията, DG Regio, DG Environment, DG, Грана дирекция MOVE, разгледахме всички тези проекти, които се препоръчват за финансиране и решихме да предложим 74 от тези 84 проекта за финансиране. Те, разбира се, са разпределени в различните 5 приоритета и имахме повече успех в някои части, отколкото в други. В първите страници на документа имате всички тези цифри. Ако разгледате страница 10 на документа, ще видите съвсем видимо как се разпределят географски предложенията за проекти. Както виждате, доста добро е разпределението в различните държави членки. Ако разгледате цветовете, ще видите към кой приоритет спадат и ще добиете представа и за размера на предложенията за проекти. Средна стоеност 2,5 милиона евро, бих казал, и добро разпределение в държавите членки. Господин председател, това е основното в момента. През 2012 ще има още една покана за предложение за проекти, така че няма а, да има нови проекти, но все пак ще а, дойдем в края на годината да представим новата покана за предложения, която ще бъде многогодишна с останалия проект от програмата, включително бюджета, който ще бъде освободен след междинния преглед на многогодишната програма. Но по-късно, когато знаем е, точния обхват и суми по това предложение. И така, подобно на това, което представихме днес след обед, ще се концентрираме много сериозно на подготовката на потока от проекти и бъдещата рамка за ТНТ. И наистина се надявам, че тази последна многогодишна програма ще има по-добро осъществяване от страна на подготовката в държавите членки, за да може, разбира се, проектите вече да бъдат ангажирани и когато инструментът за свързана Европа вече е наличен, те да са готови за действие. Мисля, че не е нужно да изброявам 74-те проекта, но можем да се върнем на тях, ако имате подобни въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Паке. А сега към членовете. Господин Канчан, вие представяте НЕП. Заповядайте, вие сте прав. Non so se sono il rappresentante del PPM, comunque dico lo stesso quello che... Всъщност не знам дали, е, дали мога да говоря в качеството си на представител на НП. Ще говоря в лично качество. Ще кажа какво мисля. Имам няколко въпроса, които бих искал да задам на господин Паке. Виждам, че доста е поработил а, по този доклад. Доклад девета страница, ако погледнем. Аз а, всъщност не съм се запознал с доклада предварително, сега го получихме. Така че а, въпросите ми може да не са особено целенасочени. Само, че а, ако погледнете графиката на девета страница, какво виждаме? По-големите проекти, са по трети приоритет. Там за там е имало повече заделени средства предварително и просто са получили повече проекти, не мога да разбера. Близко бъдеще, мисля, че ще е по-важен този приоритет, третия, не толкова четвърти. Защото малкото средства, с които разполагаме, трябва да ги насочим много внимателни да се опитваме да привличаме частно финансиране. Това ще окаже по-голям натиск върху четвърти приоритет. После имаме доста обучение в железопътния транспорт, но не толкова много в морския транспорт. Няма изобщо много морски проекти. И проекти в морския и речния транспорт изобщо. Мисля, че това е важен отрасъл. Трети въпрос, който възниква у мен, не знам доколко е уместен. Казахте, че до годината ще има още един търг и после още един до година. Един до края на тази година и един до година. Това не го разбрах съвсем. Каква е тръжната процедура? С тия двата трябва да стигнем до края на 2013 година. Така че от сега до 2013 година, 7 годишната програма, до тогава колко тръжни процедури има, колко покани за набиране на проекти има? ден а, после. А, не засегнахте това, което а, действията между отдели държа, отделни държави членки. Включихте ли и това във вашия обзор? Следващия оратор. Благодаря. Няма да навлизам в подробности. Важно е според мен парламентарната комисия е, да получава на време информацията. За това ви благодаря за доклада. На пръв поглед е добро предложението. Не ме тревожи трети е, приоритет. Аз мисля, че трябва да се инвестират максимално средства в е, мрежата ТНТ. Това е съвсем разумно. Трябва да се замислим за възможности за частно финансиране и аз знам, че а, и някои хора а, предлагат проектни облигации да се ползват. В бъдеще обаче това може да бъде само една част от а, различните източници на финансиране. Проектите трябва да се подкрепят от различни правителства, институции, организации. Близо половината от а, е, средствата отиват за а, е, изследвания. Бихме искали а, е, да видим конкретни резултати и за това искам да ви попитам дали опитът ви от предните години ви дава основание да смятате, че след а, тези предварителни изследвания а, възникват реални а, действия, реални проекти, проектни предложения или спират до там често. Та, а, струва си да се погледне какви са конкретните резултати от всичките проучвания. И накрая разбрах, че а, Комисията ще се опита да достигне до окончателно решение тази седмица. Дали ще се допитате до държавите членки? Предполагам, че не. Това е окончателното ви предложение ли? Госпожа Билбао. Искам първо да благодаря на комисията за това представяне. А, що се отнася до инициативите, които преди няколко дни ни представихте с електронно писмо, имам няколко въпроса. Очевидно има няколко проекта, които са подбрани приоритетно от експертната комисия, като изборът им отчасти съвпада с а, с нашите приоритети. А, процедурата, а, процедурата по подбора съвпада ли с процедурата за подбор на проекти в рамките на а, инициативата за свързване на Европа? Според мен става дума за две различни процедури, които отчасти се припокриват, освен ако вашата инициатива не се влее по-късно в а, инициативата за свързване на Европа. Но доколко са съвместимите, това искам да попитам. На второ място, анализът направен от експертната комисия очевидно ще бъде представен на Европейската комисия и доколкото разбирам, тя ще реши, ще има последната дума, кои проекти ще бъдат финансирани. Някои от тези проекти са свързани с държави членки, които в момента се намират в изключително тежко економическо и финансово положение. От друга страна се изисква известно съфинансиране от държавата членка. Искам да попитам при подбора на проектите вече установено ли е какъв е размерът на съфинансирането от страна на съответната държава членка. На трето място под, подбрани проекти могат ли да бъдат евентуално отказвани от държави членки? поради това, че примерно биха натежали на тази годишния бюджет или на този до година. Господин Крамер, и аз благодаря за изложението и за брошурата, която така на първо четене само успяхме да прегледаме защо газовите и еле, газопроводите и електропроводите са включени като фактори в транспорта. Ние въобще не се занимаваме с тях, те са част от енергетиката. Гледам таблицата и констатирам по принцип, че има приоризиране на релсовите пътища, а шосейния транспорт остава на по-заден план, което има смисъл с оглед на опазването на природата. Още повече, че в миналото винаги сме облагодетелствали повече шосейния транспорт. Другото, което констатирам, речните пътища ги няма. Елба и Дунав изобщо ги няма. А, не знам, до година ще ги включите ли? Искам да попитам дали сте осъзнали необходимостта от насърчаване на този вид транспорт. Вече казах, че в Германия за 15 години водният транспорт падна от 18 на 12% и прочутия канал Рейн-Майн-Дунав, който на времето струваше милиарди, напоследък се използва в размер на по-малко от 6%. Така че аз наистина смятам, че инвестициите във водни пътища е прехосване на пари. Държавното подпомагане е, е от решаващо значение. Естествено, че държавата решава. Това е прерогатив на националните парламенти, които приемат бюджетите. Никой парламент няма да позволи намеса в това му правомощие. Ето на страница 17 виждам огромен кръг около Мюнхен, огромен кръг около Торино. И ако се вгледаме, колкото е по-голям кръга, толкова повече пари иска той. Тук между Виена и, а, около Виена и Братислава виждам един огромен кръг, това е Балтийско-Адриатическия коридор. А, по принцип си е вътрешно-австрийски проект, наложен намерено а, на времето от Георг Хайдер, Хайдер за да не отпадне а, тунела при Клагенфурт. И тъй като Австрия не е в състояние да финансира сама такъв проект, тя го нарече Балтийско-Адриатически, помпозно. И още на пръв, на пръв поглед се вижда, че между Братислава, от Братислава има така наречената панонска ЖП линия, която може просто само да се санира с една 20 от предвидените за този голям пръстен средства. Така че ви моля да преразгледате а, големите проекти. По три минути, ако обичате, не повече. В началото имаме време, но после продължава да се добавят хора към списъка. Благодаря, господин Паке, за интересното изложение. 44 от 47-те проекта са а, приоритет 3 т.е. с, с отранга на досегашните проекти по ТНТ. в приоритет 2 имаме а, ударение върху опазването на околната среда. Сега искам да попитам. На картата на десетата страница се наблюдава акумулиране на различните проекти. Натрупване на проекти в Белгия и Холандия и много малко проекти в Източна Европа. Защо е така? Втория ми въпрос е свързан с приоритет 2. Намаляване на въглеродните емисии в транспорта този, тази идея е малко слабо застъпена. Защо? Приоритет 3. Казахме, че подходът е много правилен, да се осигурят средства за проектите по ТЕН-10, за да се създаде единна мрежа. Освен това сте акцентирали върху природосъобразните режими на движение – доколко това е свързано с досегашните 30 проекта. И последният ми въпрос е по приоритет 4. Тук се говори за публично-частно партньорство. Имаше ли кандидатствания за иновативните инструменти на финансиране? Имаше ли кандидати или не? Мистер Thanks very very much. Not normally at this committee, but I'm pleased That... Господин Халец, благодаря. Обикновено не съм член на тази комисия. Стоп на страница от документа сега. Изграждането на връзка от Сафък, после през Питърбъра и а, от допълнително на а, Запад. Аз искам да благодаря на комисията за това предложение, защото за това, че го е одобрило, това е много важна транспортна връзка. Това ще укрепи и търговските потоци, както и движението по принцип. Три в кратки въпроса. Аз знам колко е важно това за нас в местен план, но господин Паке, ако може да ни каже по какъв начин това е целен проект на европейско равнище. После от документите изглежда, че проектът е готов а, да започне вече. Ако може да ни кажете кога евентуално всъщност ще започне реалната работа по него. него и а, накрая, както председателят, как господин Пакет, споменаха процедурата от тук нататък. Има комитет за среща с, държавни, с държавите членки. После имаме консултации с парламента, какъв процент от предложените проекти се очаква в крайен етап да бъдат финансирани? Каква част от средствата? Обикновено, за какво зависи това? За едно окончателно одобряване, което е чисто документално, или очаквате някакви по-сериозни промени в структурата на одобрените проекти? Господин Брадборн сега. Благодаря, господин председател. Три въпроса накратко. Първо, Прегледах набързо документа. Съсредоточава се в изчистването на стари залежали проекти и мисля, че това е съвсем правилно. Трябва да се подчертая наистина, а това е много важно, когато ресурсите, средствата ни са ограничени. Искам също да подчертава още веднъж казаното от госпожа Билбао, евентуалния конфликт с механизма за свързване на Европа. Има, има една опасност е, да тръгнем по две различни пътеки, които не на всяка цена да се засичат. Е, и дори да е предвидено те да се сближат в един момент, те да не се сближат. Е, това искам а, да ви моля наистина да го коментирате. Трето, сроковете. Знам, че много от проектите са приоритетни проекти. Няма ли обаче да възникне е, проблем с е, собственото финансиране, съфинансирането по много от тях? Комисията възнамерява ли да предложи или клаузи за доизчерпване на а, е, събраните проекти, за завареното положение или друг механизъм, така че а, е, предвиденото финансиране, независимо дали то е налично а, сега или не, да може да се рециклира, да се използва отново, ако тези проекти не тръгнат до определен момент. И накрая нещо дребно а, връзка с това, което каза колегата от източна Англия. Очаквах да видя някакъв коментар а, по отношение на евентуалните подобрение на мрежата от Феликс по А46 към А1 промишлените райони на Англия. Не видях това да се споменава. Предполагам, че нямате готов отговор на този въпрос, но ако може да проверите дали е имало предложение за подобряване на а, този участък, най-вече кръстовищата. А, аз знам, че там стават големи задръствания, знам, че а, а, също стават много катастрофи. Госпожа Сендер. И аз благодаря на господин Паке и на комисията. Все още не сме вникнали. Е, нямахме време в това, което ни представихте, но първо във връзка с някои от въпросите, които вече чухме нещо, искам да кажа. Как е, процедурата е свързана с е, планирането на ТЕН, те, на ТЕН, програмата ТЕН? Има основна мрежа, основни а, е, коридори. Но има ли някакви е, проекти, които е, са свързани с изготвянето на нови системи или просто сега се правят опити да се довършат е, съществуващи проекти. Готвим ли се за бъдещето или довършваме това, което сме почнали? Говорите за една процедура за набиране на проекти сега и една към края, до преди края на цикъла. Това в бюджетен план как ще се отрази? Целият бюджет ли ще се изразходва или ще трябват повече средства или по-малко ще са а, достатъчни? Това трябва да ни е ясно. Защо обявяваме а, набиране на проекти? Трябва да знаем. Проекти от Польша и Балтийските страни от последните вълни на разширяването. Там има ли натрупани добри практики? Добро ли е изпълнението там? Също така имате някаква информация за разпределението на публични и частни средства. Следващия оратор. И аз искам да благодаря на господин Пакке. Благодаря на комисията за свършеното до тук и това, с което ни запознахте за сега. Има а, доста неразрешени въпроси, знам, но аз искам да засегна един. А, тези проекти се делят на две групи. Има една разделителна линия. Логиката, която следвахме в миналото, за тен и тази, която ще следваме е в бъдеще. Има ли едно а, такова неясно поле между а, двете части на границата? Как ще се премина от старата към новата процедура? Има ли осигурен гладък преход? После проектните облигации – Има ли предвидени някакви пилотни проекти, с които да се е, опита? Благодаря. Не остана много заказване, защото преждеговорившите го казаха. Проектите ми харесват, защото само един поглед върху картата показва, че те наистина са трансгранични. Това е чудесно. Иначе искам да попитам нещо във връзка с казаното от господин Комуцакос. Какво става с проектните облигации? Облигациите свързани с конкретни проекти. Как ще се използват тези 230 милиона? Винаги е важно да знаем какви точно са тези проекти конкретно. Според мен те не са включени във вашето представяне и в брошурата. И на второ място ние се споразумяхме за, за спазване на принципа средствата или да се използват, или да се загубят окончателно. Вие съгласни ли сте? Господин Рике, благодаря, господин председател. Благодаря на комисията и на господин Паке специално за чудесното изложение. Два въпроса имам. Първо, Нещо, което не разбирам във връзка с предната многогодишна финансова рамка. А, а, на фона на това, сега можем да кажем, че тук вече не става въпрос за механизма за свързване на Европа. Та, в тая връзка, Като си имам предвид малкия брой проекти от страните, които са обект на кохезионната политика, трябва трябва да се включат страните от Източна Европа в двете мрежи. Втори въпрос. Може да се каже, че е, механизма за свързване на Европа и средствата за него ще се използват за изследователска дейност? Каква част знаете ли? И втория ми въпрос. Проекти не могат да се финансират при вас с проектни облигации. защото те се издават от Европейската инвестиционна банка. Как тогава могат да се използват изобщо проектните облигации? И последния ми въпрос. Мислите ли, че по отношение на механизма за свързване на Европа ще има преминаване към по-малко изследователска дейност и повече реална работа на практика? Дякую Стожон колба към Шейжавен пропозиция. Благодаря, следващия оратор. Прочетох с голям интерес предложенията и едно нещо искам да попитам. Прочетох, че около 37 милиона общо са предвидени за инвестиции в Полша за строителство и 2,5 милиона за изследователска дейност полското правителство кандидатства. Е, един проект е, беше отхвърлен. Е, смятате ли, че това е правилно разпределение? Благодаря. И накрая, господин Пакей, е, две думи от мен. Е, първо, благодаря ви за изложението и аз набързо го разгледах. Е, изненадан съм, както и други колеги, от начина по който не просто се опитвате да обвържете приоритетите с трансграничното измерение. В крайна сметка това е едно измерение, на което ние винаги сме отдавали голямо значение. Но също така много се е, радвам, че се опитвате да не е, губите от поглед взаимната съвместимост, оперативна съвместимост на различните видове транспорт. Също така се опитвате да гарантирате, че съществуващите мрежи ТЕН продължават да се развиват. Та, в общи линии мисля, че документът е чудесен, а доколкото разбирам сега ще бъде пратен на държавите членки но да отговоря, може би от ваше име на господин Хауит, много рядко се внасят в такива документи някакви а, големи изменения. Ако очаквате такива, обаче бихме искали да знаем защо се очаква такива, но аз не мисля, че ще има такива промени, но предполагам, че господин Паке ще потвърди моя хипотетичен въпрос. Така че, заповядайте, доста въпроси ви зададоха, имате думата. Благодаря. Надявам се да не пропусна а, много от въпросите, но ако пропусна нещо, ще ви отговоря в писмен вид. А е, малко ще прегрупирам коментарите, но първо ще почна от процеса. Всичките проекти, които сме препоръчали за финансиране, са внесени от държавите членки. Нито е един от проектите не се определя от, не, не е свързан конкретно с комисията или експерт или а, агенцията. Всичко почва с а, а, проект, който се внася от, от държава членка. Държавите членки, и това бе важна част от оценката, трябваше да потвърдят, че ще осигурят а, съфинансиране. И един от елементите на оценката на зрелостта е наистина наличието на собствено финансиране и това дали действията са изпълними. Председателя говори с оратора извън микрофон. Предложенията бяха внесени през април тая година. Сега те ще се превърнат в решение за финансиране всичките 74 проекта до края на годината, ако това се потвърди от Комитета на държавите членки тая седмица, а пък опитът от предните години показва, че държавите членки внасят коментари, предложения, но като ако приемем, че е, е разпределен вече бюджета, не може много да се промени. Като цяло, по последните години опитът показва, че държавите членки нямат сериозни възражения срещу предложенията на комисията. Та възоснова на това 74-те предложения ще се разгледат отново с държавите членки. Това се прави от нашата агенция и се изготвя конкретно предложение за финансиране. Естествено, първо ще преразгледаме въпроса за съфинансирането. Това е един въпрос, който отново ще бъде повдигнат е, ще поискаме тях да потвърдят, че ще осигурят собствено финансиране. След това, госпожо Майснер се прилага принципа, че а, такива проекти, е, които не са изпълнени, не получават финансиране. Но естествено, въпросът за собственото финансиране ни тревожи и нас, но в рамките на механизмите а, на програмата и на а, етап подбор и на етап изпълнение – този въпрос е обект на достатъчен контрол. Да, ще има още процедури по набиране на проекти. от една страна ще има една покана за приоритетните проекти. Това е ежегодна покана. Първата всъщност не беше съсредоточена върху тях, а втората, която ще бъде обявена към края на годината. Това ще е за многогодишни програми през 2013 или края на тая година ще има и годишна програма, която е сходна с тази, която вие разглеждате днес в момента. На това мога да се върна малко по-нататък. И така, две процедури ще бъдат открити при всички положения има вариант за а, последна, още една последна а, процедура през 2013 година. Това има за цел да оползотвори неизразходвани средства от бюджета. В случай, че има такива. Ако има а, бюджетни кредити по поети ангажименти към края на 2013 година, са предвидени такива. Така че сега, в края на годината, до края на годината, после още е, е една покана края на годината и началото на следващата. Не мисля, че е, има опасност да не оползотворим бюджета по програмата. Както за 2013, така и за цялата програма. А после, отделните елементи на програмата. Благодаря на членовете на комисията, парламентарната комисия за коментарите по този въпрос. И аз бих се радвал да има повече проекти за морски транспорт и речен транспорт. По принцип, това отразява и е, самите проекти, които се предлагат. Може би, може би е свързано и с необходимите инвестиции. В железопотен транспорт са необходими, може би, повече инвестиции. Затова, но вярно е, трябва ни качествен воден транспорт. Може би не толкова в Дунав и Елба, колкото в Бенелюкс речната система. Това е засегнато сега. И естествено трябва да се потвърди зрелостта на проектите, за да се осигури финансиране от европейските фондове. Но да, прави сте. Е, е, основните възможности са ЖП транспорт, морски транспорт и по-малко пътен транспорт. Там са по-ограничени средствата. Въпроса за е, връзката между тази инициатива и инструмента за свързване на Европа. Както вече оказахте, тази годишна програма се основава на съществуващи вече насоки, съществуваща програма ТНТ. Не по-малко важно е да гарантираме, че на този краен етап от ТНТ а, осигуряваме връзка с а, свързването на Европа и с а, новата ТНТ. Има доста предложения, които са е, отразени и в е, механизма свързана на Европа, така че приемственост ще има. По-нататък през годината ще се съсредоточим върху приоритетни е, проекти, които сега влизат в основната мрежа. Основната мрежа остава в рамките на процеса по съвместното вземане на решение. Но има връзка. Да, естествено ще има и самостойни проекти, а, които се надяваме да се изпълнят с осигуреното финансиране. Ако ли не, да се изпълнят а, в рамките на 2013 година или със собствените средства на а, държавите членки. Трябва обаче да укрепим връзката с механизма за свързване е, на Европа. Това трябва да залегне в политиките за транспорта, иновациите. И най-вече трети приоритет, е най-вече проучвателният етап – няма нужда да ви давам цифри в подкрепа на а това, а, а, но мога да кажа, че много от проучванията водят до реални проекти. Естествено, че има предварителни и документални проучвания в рамките на ТЕНТИ. Много от тези средства а, се разходват за оценка на въздействието на околната среда, геодезични проучвания, както и економическа обосновка. Това е необходимо за изпълнение по-нататъка на проекти а, по програмата ТНТ. ТНТ. Трети приоритет а, се ползва от държавите членки за изготвяне на списък на а, предложени проекти. А, не е не много от новите държави членки обаче са използвали тази възможност за сега. Трябва да погледнем последната годишна програма, която обвързва трети приоритет по-тясно с анекса на предложението на комисията. Мисля, че това е важен въпрос, който трябва да разгледаме, за да а, гарантираме, че оставащото финансиране по а, ТНТ осигурява плавен преход към а, механизма за свързване на Европа. И накрая проектните облигации. Четвърти приоритет и е, иновативното финансиране. Проектите по четвърти приоритет, 6 на брой, съдържат е, изследвания, които дават възможност на бенефициентите да преценят как да създадат инвестиционни схеми, които да се основават на различни разнородни приходоисточници. По всеки един от тези проекти самото изпълнение на проекта решава кога кога е, е изтекал проектния етап от е, проучвателния етап и кога може да използва проектни облигации вече. Тоест там имаме нови финансови инструменти, в това число и е, проектни облигации. Два пъти повече са проектите от миналата година, макар и да са само 6, така че тенденцията е положителна, но все още проектите е малко. Както Както вече казахме, все още се учим и през следващата годишна програма се надявам да съберем повече проекти. Сега да поговорим ли конкретно за проектите няколко минути. Заповядайте. Коментарите от господин Креймер. Крамер. Не става въпрос за Балтийския адриатически регион. Както ще видите в брошурата, има много по-конкретни проекти и към съответните програми, а не тук. Благодаря и на колегата за коментара за свързване с железопътната мрежа. Мисля, че това е типичен пример за връзката между настоящата програма и свързването и с ТНТ. Особено връзката с железопътния транспорт ще бъде един от основните моменти, свързани с транспортната политика за предоставяне на действително по-интегрирана, по-ефикасна транспортна система. Мисля, че с това изчерпах повечето коментари. Всъщност ще се а, върна и на казаното от господин Прадбер за Мидландс. Мисля, че с това покрих основните моменти. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря и на вас, господин Пакей, за представенето, за отговорите на коментарите, а сега чакаме решението в четвъртък на държавите членки и след това ще действаме колкото може по-бързо, за да се получат парите, които са разпределени и да потекат към проектите. Благодаря ви много и мисля, че няма да ви видим отново преди лятната почивка. Приятна почивка и ще се видим отново през септември. И така, госпожа Гризбер, тук ли е? Ето я, чудесно. Тя любезно ме уведоми, че ще участва и друга комисия не след обед, така че Следващата точка от дневния ред е Оставяване Хоризонт 2020, рамкова програма за научни изследвания и иновации. Госпожо Крисперк, имате думата. Господин председател, уважаеми, господин председател, уважаеми колеги, за мен е голямо удоволствие да ви представя това становище за установяване на Хоризонт 2020. Надявам се, че през следващите седмици ще си сътрудничим много добре. Преди да се спра на нещата по същество, ще кажа две думи за процедурата. Нашата комисия а, е сезирана по два документа. Директива 809 и документа 811. Това са специфични процедури на консултиране. Консултирането в парламента играе ограничена роля. Аз предлагам да се съсредоточим върху рамковата програма и евентуално на някой от специализираните програми, по които да имаме и някои предложения за изменения. А сега по същество, без да навлизам в подробности по рамковата програма, която е основния камък на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите. Всички знаем това, всички се стремим към тази обща цел. Още повече, че Европа се намира в стратегически важни времена – в всяко отношение. Европа е начало в света в много сектори, но конкуренцията от трети държави расте. А, наред с економическата криза, която разтърсва нашия континент, всичко това ни кара да се изправим срещу предизвикателствата, да насърчаваме изследванията и новите технологии, за да бъдем по-конкурентоспособни докладът за Хоризонт 2020 всъщност те се съсредоточава върху гарантирането на водещите позиции на Европейския съюз. Ключов сектор е, разбира се, транспортът, който трябва да продължава да се развива, да бъде все по-интегриран, да бъде по-малко енергоемък и да служи добре на обществото на Европа. Това е и подходът на комисията към цялата рамкова програма. Аз го подкрепям. Преди няколко месеца същия подход беше залегнал в а, доклада на нашия колега Матю Грош и аз предлагам отново да го подкрепим. Тук искам да изтъкна един по-особен аспект на транспортната политика, а именно – енер... енергетика и влияние на транспортния сектор върху измененията на климата. Разбира се, че е много важно да диверсифицираме енергоисточниците. Изкопаемите източници първо са крайни, второ а, вредят на околната, вредим на околната среда, когато ги черпим и експлуатираме. в доклада за Хоризонт 2020 е, е обърнато достатъчно внимание на този факт. Например, е, се посочва, че са необходими иновативни технологии, е, производства на базата на акумулатори и заместващи горива. Всичко това върви за ръка за ръка с съответната стратегия за управление на отпадъците. Съответно, предлагам да се работи и по теглото и аеродинамичните форми на превозните средства по пътната инфраструктура и разработването на интелигентни съоръжения. Друг важен момент в доклада е нарастващата потребност от мобилност, която се съчетава с транспортната система, която от своя страна трябва да бъде интермодална, съобразена с съществуващите структури. Навиците на европейците се променят. Това е централен аспект – и трябва да се подчертае. Много важен момент е и мобилността вътре в рамките на градовете. Това е огромно предизвикателство. Става въпрос за економическо предизвикателство, предизвикателство свързано с заетостта и предизвикателство за задоволяване на потребностите на гражданите в Европа. Предлагам в становището си да съчетаем тези цели с целите за устойчивост и природосъобразност, които трябва да залегнат в основата на бъдещата транспортна политика. Като, разбира се, наблягам на нуждите на особено уязвимите потребители на транспортна инфраструктура. Предложението за обучение в областта на транспорта също си заслужава да бъде подкрепено. За да има устойчива мобилност в Европа, за да има достъп до ефективни логистични вериги в пътническия и товарния транспорт, за да може да се намалят емисиите, да се намали шума, и да се въздейства благоприятно на вътрешния пазар. За всичко, всичко това а, се осъществява в условията на силна конкуренция. Така че предложението на комисията е насочено към запазване на конкурентоспособността на Европа, към насърчаване на растежа и заетостта и интелигентната мобилност. Всичко това е задължително за Европа, както от социална, така и от економическа и екологична гледна точка. Това е. Колеги, това е господин председател. Надявам се да ме подкрепите. Естествено съм на ваше разположение за въпроси, бележки и възражения. Mr. Dziękuję. E, panie Przewodniczący, dziękuję sprawozdawczyni za zaprezentowany. Господин Марсинкевич, благодаря господин председател, благодаря за това становище. Първо искам да почертая в настоящата стратегия на Европейския съюз имаме тези интегрирани системи, така че от гледна точка на комисията трябва да почертаем че ни трябва европейска система, която е добра за гражданите, но и за околната среда. 6,3% от, БНП, от вътрешния продукт на Европейския съюз е това. Модерни технологии има в други страни в другите краища на света. Трябва ние да ги използваме, за да компенсираме недостатъците на наци... настоящата система, по-бързо развитие, повече иновации за управлението, така че да са по-чисти, по-ефективни системите, системите, така че да се съобразим с хоризонтът 2020. Трябва да намалим а, вредите за околната среда, среда балансирана мобилност може да бъде постигната с по-интелигентни решения за транспорт. Трябва да подчертаем, че това е един ключов сектор, защото гарантира мобилност на хора и стоки. Той е един с най- един от тези с най-голяма стойност в Европейския съюз, що се отнася до качеството и броя на услугите. Важна роля на европейско ниво и иновациите и транспорта в Европейския съюз са важни за всички. Доброто прилагане на Хоризонт 2020 ще подкрепи дейностите в Бялата книга по транспорта. Дейности, които целят на европейска система – различните инициативи за ефективна Европа и цифровия ред за Европа също са важни. А сега за социалистите. Госпожа Айела Сендер. Благодаря за, на госпожа Кризбек. Наистина беше а, чудесно сътрудничеството с нея при разработката на това становище. Тя направи някои много важни коментари, но както и аз казах тогава, трябва да работим и по аспектите свързани с безопасността, връзката между инфраструктурата, средството и потребителя. Това е важно и за мотоциклетите също така и аспекти свързани с социалното поведение, което води до по-голяма безопасност. Младите трябва да разгледаме психологията на младите и как тя е свързана с понятието за безопасност и оттам как да се проектират превозните средства. Мисля, че тече такава работа в Германия. Що се отнася до логистиката, подкрепям всичко, което казахте. Трябва да организираме по-добре нещата, за да живеем по-добре, най-човешки и логистиката на разпределение на продуктите и услугите трябва да бъде по-добра. Това е нещо основополагащо. Трябва повече проучвания в тази област, за да живеем по-добре. Иновации, електроники електрически автомобили. Трябва да осигурим начин за тяхното зареждане, но трудно е в градовете да има достатъчно нововведения, за да бъде всичко това практично. Финансовите аспекти също са важни. Трябва да адаптираме и иновативното финансиране, така че и да е свързано с транспорта. Често говорим за изследвания, научни изследвания и за лабор, е, лаборатории, но те са и отвъд лабораториите. Така че необходимо е иновативното финансиране. Разглеждаме и е, договорите като цяло. освен ако науката не ни опровергае, можем да въведем много а, тук, един зелен подход, нови пазари, мобилизация, по-низки нива на въглерод. Трябва да разглеждаме всичко по един холистичен а, начин, така че ако има социално-економически изследвания, и това трябва да се включи. Също така стоиността на обществените услуги, качеството, безопасността. Много е направено, но няма достатъчно консенсус в европейските научни изследвания и как се осъществяват в последствие тези открития. Трябва да разгледаме и това, както и по отношение на инфраструктурата, с, новата, с новите мрежи, инфраструктурни мрежи. Наистина трябва да сме водещи в тази сфера. Гражданите все повече коментират това. Става една много разисквана тема и социалните изследвания трябва да я разгледат също. Благодаря, господин председател. Госпожа Дюран, благодаря на докладчик Цата за свършената от нея работа. В голяма степен съм съгласна с казаното от нея. Само няколко неща искам да добавя. Струва ми се, че в това проекто становище е нужно да подчертаем въпросът за предоставяне на транспорт. Не е само да говорим за това колко е важно да се разглежда е ефективността на транспорта, инфраструктурата, ами и да говорим за търсенето, а именно промяната в поведението на гражданите. Говорихте за градските райони. Наистина голяма част от европейските граждани живеят в градове. Така че, вероятно, бихме могли да разгледаме не само въпроса за новата инфраструктура, а също така и въпросите свързани с заетостта така че хората да избягват излишното пътуване по този начин. Може да се създаде нова заетост. Тук говори за споделянето на транспортни услуги. Трябва хората да провери, променят поведението си. Още нещо, което трябва да разгледаме безопасността на транспорта и безопасността на тези, които работят в сектора. Всичко това заслужава нашето внимание. Също така въпроса за безопасност на товарните превози. Това са няколко момента, на които аз искам да се спра, за да ги включим и да е ефективно нашето изследване. Господин Дамяни. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да коментирам тук всичко това с вас. На първо място искам да кажа, че от наша страна приветстваме доклада на госпожа Гризбек. Знаем, че има много сериозно съпосочие между настоящия доклад и предложението за Хоризонт 2020 като цяло особено що се отнася до предизвикателствата, свързани с транспорта. Например, помиряване на целите, свързани с конкурентоспособност и политика. Фокус върху основните предизвикателства за транспорта, енергия, околна среда, холистичния подход, интегрирана система и преследване на това като цяло силен акцент върху нововведенията, въвеждане на иновативни решения, разглеждане на последиците за економиката като напредък, заетост. харесване акцента на докладчика, особено при въздействието върху здравето, енергийните аспекти, по-силен акцент върху градския транспорт, необходимостта за съответствие с другите инициативи, по-конкретно с инструмента за свързване на Европа. Само няколко аспекта от доклада и предложените изменения имаме. които виждаме малко по-различно или пък проявяваме известна загриженост. Ще спомена два-три примера. Например, измененията от 18 до 20 говорят за взаимосвързаността с Европейския институт за технология. Това е в една друга част от програмата и трябва да сме сигурни, че има точно разграничаване на това, което се покрива тук и това, което се покрива другаде, но важното е, че транспортният компонент от тази инициатива е а, там, където трябва и има необходимото съответствие с другите моменти. А що се отнася до базираните на сателити приложения, Приветстваме важността, отделена от страна на докладчицата в тази сфера, но също така виждаме необходимостта да се избегнат препокриванията с това, което се покрива с, с други части на програмата, например а, частта за конкурентоспособност, и тук да се спрем наистина единствено на аспектите за научни изследвания за в областта на транспорта. Но, както казвах, в много голяма степен приемаме казаното в доклада, степента на съответствие с нашите цели е много голяма. Отбелязвам си и казаното от тези, които току-що се изказаха и с нетърпение чакам по-нататъчните ни диалози. Благодаря, госпожо Гриспек. Искате ли нещо да добавите? Благодаря, господин председател. Нека започна с благодарности към уважаемите колеги за техните изказвания и коментари. Струва ми се, че имаше много интересни идеи и можем да ги включим в работата си следващите седмици. Благодаря много за подкрепата. По-конкретно искам да ви благодаря за идеите за добавена стойност, които бихме могли да изразим по-ясно доклада. Отбелязах си вашите идеи и евентуалните примери в Германия, които посочихте, как бихме могли да организираме по-добре градския транспорт с младите, които да ползват един и същи автомобил или пък които живеят наблизо. Това беше нещо, доста важно, което засегна госпожа, госпожа Дюран, а именно не да разглеждаме само предлагането, но и търсенето на транспорт в съответните а, области. Чух коментарите от страна на комисията и ще се опитам и с тях да работя и да си сътруднича и може би да се обърна към вас, господин председател. При положение, че предстои лятната почивка, може би да включи малко по-дълъг период а, до крайния срок за изменения. Доклада от една комисия премина в друга, така че може би да удължим срока до 23 август, а не до 20 юли. И така ще имаме достатъчно време и по този начин ще подобрим резултата. Да, председателят, да, и аз съм отбелязал 23 август като крайен срок, госпожо Кризбек. Не знам дали някой ще има тук, но това е което имам като крайен срок. След това ще се обсъдят на 17 септември гласуване на 18 септември. И след това гласуването в ИТРЕ е октомври, така че няма как да сме след тази дата, пленарна сесия ноември така че 23 август, крайен срок за измененията. Съгласни ли сте? Добре, благодаря ви много. Следващата точка в дневния ред е проекто проучване относно сигурността на въздушния превоз. и макар и от тук ли е? Мисис Макарел. Okay. Okay, colleagues, uh, the Колеги, проекто проучването относно сигурността на въздушния превоз от трети страни беше поръчано от комисията ни миналия юли, беше осъществено от съответната организация в Португалия заедно с Университета по европейска економика. Авторът е професор Розарио Макарио от TRSPT. Госпожо Макарио, имате думата. Ако може да се ограничите в 15 минути, това ще е от полза и за мен, и за членовете ни. Имате думата. Aqui este estudo. Благодаря за тази възможност да представя изследването. Това е анализ на безопасността в въздушното движение от трети страни. Ето и мотивите за изследването и а, страничната информация. Сега, въздушният превоз, товарен превоз а, а, нараства в своите обеми, както и многомодалния транспорт. Там а, въздушния компонент а, става все по-важен, все по-голям. Като обем стоки, в товарни а, полети и също така и товарни превози, а, извършвани от пътнически самолети. Сигурността и безопасността а, се засилват при пътническия превоз. И трето, третият мотив са терористичните нападения или опити за атентати, които често пъти са насочени към товарния транспорт. Европейската комисия в тази връзка а, се опитва да регламентира тази област, за да се избегнат а, подобни проблеми. Три са целите на изследването. Първо да се оценят мерките, които са на лице, които вече са внедрени, за да се гарантира сигурността на въздушния превоз Второ, да се оценят мерките, които се предлагат за укрепване на сигурността на товарния въздушен превоз и възможностите за коригиране на законодателната рамка и нейното изпълнение в тази област, така че да постигнем по-голяма сигурност на товарния превоз по въздух. Методиката се основава на следните елементи. Първо, направихме цялостно проучване на сегашното законодателство за въздушния транспорт и по-специално товарния въздушен транспорт. Разгледахме и научната литература в тази област. Разгледахме различни видове стимули за укрепване на сигурността. Също така осигурихме допълнителни източници на информация. Допитахме се до експерти, до заинтересовани страни, основните участници в сектора, с други думи. Допитахме се до държавите членки също така и получихме доста отговори от граждани на европейските държави членки. Две неща констатирахме по този начин. Сегашното състояние на нещата, какви са практиките в момента. От една страна и от друга страна политиките и мерките, които в момента се изпълняват и доколко те са успешни. Съществуват много правила, както и различни организации, които а, ги изготвят. Първо, разбира се, а, Международната организация за гражданско въздухоплаване и КАО. Идеята, бе, а, идеята там е да се създават общи правила, които да се следват от членовете на организацията. ИКАО е създаден като орган за вземане на решения чрез съгласие на членовете на организацията. Често пъти обаче тези правила не са особено амбициозни. Често пъти не се изпълняват много строго. Разгледахме и одитите на ИКАО, тези, които имат за цел да оценят ефективността на изпълнението на нормите и правилата. Това са доста специализирани, доста целенасочени одити, но а, констатациите от тях нямат обвързващ характер. Това, което представя като препоръки, не са а, задължения, не са задължения за държавите членки. Сега в Европейския съюз има редица правила, които трябва да се изпълняват. Те са прияти по процедурата за, за, за съвместно вземане на решение чрез комитологията. И държавите членки от своя страна трябва да осигурят изпълнението на законодателството в тази област. В САЩ нещата стоят другояче. Там съществува Агенцията за сигурност на транспорта. Тя разписва конкретните мерки, които се изпълняват. при въздушния транспорт в САЩ. Агенцията има а, правомощията да одобрява и инсталации. Оборудването, което се а, монтира по летищата. Също така агенцията следи до някъде и това, което става извън САЩ, извън границите на САЩ, защото всеки превоз от или към САЩ трябва да отговаря на изискванията на САЩ. После следващата организация ЯТА. Е Международната асоциация по въздушен транспорт също се занимава с безопасността на въздушното движение и също провежда разнородни одити – Има друг орган, който се занимава с митнически, транспортни и акцизни въпроси, изготвя наръчник с мерки за безопасност. Това е Европейската асоциация. Сега има два, две процедури в Европа, които се следват. От една страна се наблюдават самите товари, от друга страна се наблюдават и се контролират обемите Както виждате на екрана, контролът следи цялата верига от изпращането до получаването. Що се отнася проверките на товарителниците, това, което се прави е, на летищата всъщност, е, това е една процедура, която е, е съсредоточена именно там, на летищата. Понякога, в САЩ особено, при полети към САЩ, се проверяват както стоките физически, така и товарителниците. А полетите от трети страни. Там има различни процедури, които се следват. В момента сме в преходен етап. С доста от страните опитваме се да хармонизираме прилагането на регламента, защото някои участите му са сравнително нови. В, през 2015 година ще влязат сила някои от правилата. От 2012 година редица оператори, редица превозвачи а, стават част от процедурата по одобрение. Те трябва да представят планове за сигурност, които да бъдат утвърдени в Европейския съюз. Това се нарича сертифициране АЦЦ-3. От 2000 2014 година ще има нова вълна хармонизация. Там вече ще има отделна оценка на процедурите. Между 2012-2014 година ще е, се увеличават отговорностите на авиопривозвачите. Към 2014 година, както казах, ще има отделна оценка на плановете, които ще се правят за всеки, всяко отделно летище. Някои страни са в режим на изключение, но за други страни пък има по-строги мерки. Това се основава на анализ на риска в зависимост от конкретния регионален контекст на източника на товарния поток. Сега, какви са основните въпроси, които сме е, се опитали да засегнем в проучването? Съществуват някои тенденции в областта на сигурността – Опитали сме се да анализираме пътникопотока е, и външните заплахи, е, проистичащи от него. Има редица административни трудности, разходи за изпълнение на мерките за сигурност. Това са съображения, които сме се е, опитали да вземем предвид. различните държави членки. Е, също има е, различия в, е, по отношение на капацитета и степента на изпълнение. Необходимо е да се внесат да се внесат изменения в процедурите за акредитиране на изпращачите. Това става чрез повече споделяне на информация по товарните вериги. Разбира се, обмен на информация между отделните звена в веригата. Прегледали сме и възможностите за технологични решения. Това е първият и най-лесният най начин за подобряване, повишаване на сигурността на товарния превоз. Това въжи и за транспорта на почтата. Често пъти в някои държави членки а, няма има нулево изпълнение на правилата на ИКАО. различни са нагласите е, към правилата на ИКАО. Няма хармонизираност при изпълнението, при прилагането на тези е, правила. И това проистича от е, самото естество на този орган ИКАО той не е в състояние бързо да реагира на нововъзникващи рискове. А по отношение на превозвачите, въздушните превозвачи, и, и за тях също е трудно да изпълняват правилата за сигурност. Новото законодателство а, няма анализ на а, разходите и а, ползите. Няма също така и задълбочени анализи а, на това какво ще стане, ако нищо не се промени. Трябва ни нов поглед, нова идея за е, регулирането на сигурността на товарния превоз на европейско равнище. Процедурите за сигурност трябва да се основават на оценката на риска, а не на чисто административни съображения. Правилата трябва да са по-балансирани да зачитат еднакво и външните и вътрешните заплахи. Трябва да са по-тясно свързани с заплахите за пътниците. Трябва също така да се осигурят стимули за научно-изследователска и инвестиционна дейност, като например разработването и инвестирането в техника за сигурност. Трябва да се осигури надежден контрол на мерките за сигурност. Какво се опитваме да кажем в общи линии? Трябва ни промяна на цялостния подход на парадигмата на сигурността на товарния превоз. В момента сме в положение такова, каквото го описахме – Както виждате е, в диаграмата, е, имаме множество различни стандарти. Брой им трябва да се намали, трябва да се оптимизира разходването на средства. Трябва да се осигурят процедури за определяне на отговорността. В момента е изместена е, отговорността. Неясна е, не става въпрос просто за сътрудничество и споделяне на отговорност. По-скоро в момента често пъти имаме неясна отговорност. Да не можем да си позволим да бездействаме. в момента се прехвърля отговорността от едни ръце в други. Трябва това положение да се коригира, трябва да се опростят процедурите. Трябва ни сътрудничество, в което отговорностите са разпределени много ясно. Трябва да се постигне оптимална симбиоза. В момента съществуват твърде много законодателни мерки. Това прави процеса особено скъп и сложен. Та, а, на европейско равнище трябва да направим това, което е отразено в зелените полета на диаграмата. Не бива всичко да се основава на договори за изпълнение. Трябва по-реално сътрудничество между а, всички отделни брънки в транспортната верига. Трябва да се стандартизират изискванията, за да се упростят. Те трябва да вървят отдолу нагоре. Това почва от обучението на служителите по сигурността. Това ще доведе до по-добро споделяне на отговорност и по-добро познаване на изискванията, така че са необходими редица структурни промени – Това е посоката, в която трябва да вървим. Ето какво можем да направим. Предложили сме е, няколко пакета политически мерки. Та ето следното предлагаме. Първо, можете вие парламента да е, призовете комисията да подходи към конкретните тревоги, които сме начертали. Трябва да се изпълнява директива 300 от 2008 година. Трябва да се анализира споделянето на разходи и отговорности между отделните държави членки, членки и участници, регулаторните органи, лицензираните е, стопански субекти, всички трябва да бъдат обект на контрол и да изпълняват директивата. Необходима е една процедура, която се основава на партньорство – процедура, която да тече по цялата верига. Процедурите трябва да гарантират не единствено а, сигурността на товарите, но и сигурността на пътниците. Необходимо е на всички нови регламенти да се направи оценка на въздействието да се оценят евентуалните разходи на изпълнението на нови мерки, но също така и разходите и последиците от неизпълнението им. Това какво ще стане, ако те не се изпълнят. Господин Грош има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и за този доклад. Темата за сигурността очевидно е комплексна, но е и до голяма степен свързана с факта, че на европейско ниво действително трябва да се подобри сътрудничеството между държавите. Доколкото разбирам и чувам от вашето изследване, установявам, че в бъдеще на международно ниво и на европейско ниво ще трябва да се справяме с тази тема все повече, отколкото на национално ниво. Защото отделни държави до тук имат някои успехи, които обаче не са международно признати. И въпреки, че сме Европейски съюз, винаги е имало така солови акции на отделни държави. За оценката на рисковете съм съгласен с вас. Мисля, че това трябва да е базата. Нужна ни е не административна, а ефективна сигурност – сигурност, която обаче е дълбоко свързана с темата за отговорността. Това става ясно и от примерите, които цитирате за различни страни. Сега аз говоря за Белгия. Когато отговорността има възможност да се прехвърля от един на друг, тогава сигурността ще е административна, а не ефективна. Не може не, да се допусне такова прехвърляне на отговорността от един на друг. Говорим за сигурност на веригата. Такава сигурна верига трябва да бъде преди всичко свързана от първото до последното си звено с поделената отговорност, а не прехвърлената отговорност. И последното, което искам да кажа, автономността, възможността за взаимно пред, е, признаване. Виждали сме най-различни апаратури. Ако утре имаме дадена апаратура за сканиране на продукти, която обаче не се признава от една или повече страни, смисъл от тази апаратура няма да има. Ще сме инвестирали в нейната разработка, но няма да има смисъл. Така че в областта на технологиите дълбоко трябва да залегне принципът за взаимното признаване, без разбира се да забравяме сигурността. Надявам се също, че няма да повтаряме грешките от миналото, за които споменах в началото, за да можем да напреднем действително. Господин Деграндес, който беше докладчик на нашия доклад със сигурността. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да изразя благодарността си за това обстойно изследване, което вие сте подготвили за Европейския парламент, разглеждайки законодателството в областта. Но а, има няколко неща, които трябва да направим с оглед на казаното от нашия координатор. Искам да припомня и моят доклад за въздушния транспорт. Там разглеждахме сигурността, безопасността на пътниците. Имаше а, много добри иллюстрации на това колко е важна сигурността и безопасността, особено във връзка с един полет от Йемен. Говорите за анализ на риска, разглеждане на товарите и товарите свързани с почтенските услуги. Това трябва, разбира се, обаче да има някаква съизмеримост с заплахите. Трябва ни повече хармонизация в Европа, а извън Европа също. Съгласен съм, че трябва да разгледаме и препоръките на ИКАО и по-решително да ги въведем. Така че да призовем комисията за по-сериозен анализ а, при нейните работни планове, така че да имаме стандарти, които на свой ред ще гарантират тази безопасност. Господин майстер! Благодаря, господин председател. Благодаря и за доклада за проучването а, колегата Паскуал е, писа на времето доклад за сигурността на пътниците. Тогава имахме и актуален повод да включим а, сигурността на товарите, защото имаше случаи на подозрителни пакети или пакети, в които са установени експлозиви. Така че тогава установихме, че и в пътническите самолети има товари, които се превозват и които също трябва да бъдат сигурни. А до сега не сме решили проблема. Имаме така наречените надежни доставчици и надежни вериги на доставка, които са веднъж проверени и до сега просто случайно нищо не се е случило. Така че нещата трябва да се оптимизират. Надяваме се, че някога ще се появи някаква такава техника, единна, а, чрез която в цял свят ще може да се сканират товарите. Хармонизацията, за която вие говорите, и стандартизацията са нещо много важно но се питам как ще стане. Толкова е трудно в Европа да се разберем. Не искам да мисля какво ще стане в по-широк световен мащаб. Така че благодаря ви за изследването, но то поставя повече въпросителни, отколкото решения. Сигурно ще ни помогне. Благодаря. Мистер Ант monsieur le président. Euh, je note d'abord deux, deux remarques. Euh, Благодаря, господин председател. Засегнахте въпроса за това какво ще ни коства, ако не направим нищо, т.е. оценка на риска. Мисля, че за пътниците трябва да има същата сигурност. Знаете, спорния въпрос за течностите в ръчния багаж в момента е в процедура на комитология. Трябва ли проверките да се извършват на всяка цена при 100% от пътниците, като разходите са непропорционално високи за такова нещо? Същото се отнася и до товарите. Има някои продукти, при които сканирането или друга скъпа проверка няма никакъв смисъл. Освен това се надявам, че като тенденция въздушните превози на товари ще намалеят. Е, има такива превози не е въпрос на някаква сертификация или регулация, е въпрос на сътрудничество между хора, между наземен персонал, който трябва да има съответното обучение. В тук можем да насочим повече, по-скоро своето сътрудничество, защото това са хора, които работят на доста несигурни работни места. Понякога сътрудничеството им просто не се получава Освен това има известни големи превозвачески фирми, които просто издават празни формуляри, които да се попълнят на място. И така, надявам се, че за в бъдеще въздушните превози на товари ще намалеят и подчертавам, че а, сигурността на пасажерите и на товарите изисква и по-добро обучение на наземния персонал, за да има по-добра информационна верига. Благодаря. Госпожа Фостер. Well, Благодаря на професора за нейното представяне. За съжаление няма възможност да изчета целият документ. Освен това беше малко трудно да се четат а, а, слайдовете. Трудно се виждат от тук. Но така или иначе разбрахме основната, основното послание. Мисля, че в крайна сметка нещо, кой знае какво се е променило в края на това представене. Едва ли научихме нещо, което не знаем. Не знаехме преди. Преди 10 години бях докладчик след 2011 година в областта на сигурността. Не смятам, че има просто отговор на който и да било от тези въпроси. Няма едно решение за всичко, най-малкото, защото има най-различни а, заплахи, както вие много правилно сте подчертава, госпожо професор, и различните държави а, имат различни заплахи, така че нивата на сигурност би трябвало да са различни. Не, не са едните прави, другите грешни, просто има различност ситуациите. Но наистина има и а, правила и регламенти, които се спазват и съответно те трябва да бъдат а, спазени. Наистина права сте за това, което казвате за ИКАО. Те са по-скоро съвещателен отговор, а, орган, отколкото да налагат някои от а, тези правила. Що се отнася до споделената отговорност, наистина сте напълно права, но мисля, че трябва да разгледаме това преди нови да, регламенти да произвеждаме. Наистина трябва обаче и да разгледаме и повече а, данни, а, отколкото разполагаме в момента. Разбира се, важното тук, и не съм съгласна с а, госпожа Дюран, а, ако някой работи в а, областта на сигурността, то те имат много малко умения и не са а, готови за друга заетост. Това не е така. Ако някой е нает за а, някаква дейност, има право на колективно договаряне, то тогава наистина трябва да е добре а, обучен, защото иначе просто няма смисъл. Наистина аз съм много а, уверена, че това, което виждам на политищата, наистина персонал е много добре е обучен. Разбира се, винаги има и а, въпроси, които са свързани с допълнителната проверка за работещите с поверителна информация. Трябва да има признаване. Ако, разбира се, искате да работите в, да речем, някаква по-чувствителна област с по-високо ниво на конфиденциалност, естествено, че тогава ще подлежите на някаква проверка. Трудни въпроси има в тази област за някои държави членки, но като цяло смятам, че сте права. Тези основани на технологиите решения а, непрекъснато се а, развиват, малко е трудно да премине някакъв а, превоз през, през а, металния детектор, но сте прави за това, което казвате за липсата на а, информация за изпращачите, особено в а, областта на обществените поръчки. Това е много важен въпрос, кой кого познава, откъде идва дадена стока. Наречем, когато, както казахте, идват а, а, пратки от трети страни, трябва да знаем откъде идват и на къде отиват пратките, особено когато има политическа нестабилност и така нататък. Мисля, че нашата индустрия се развива много добре, всички се грижат за това да сме максимално в максимално безопасна ситуация. Все пак обаче смятам, че винаги има място за подобрение, е добре да се опростят правилата, така че би било интересно да видим какво в крайна сметка ще бъде като коментар дадено даден от комисията по вашата оценка на въздействието, кой е най-правилният път напред. Благодаря. Комисията, каза председателят, госпожа Страшнайдер. Имате думата. Thank you and good afternoon uh, to all of you. Благодаря, здравейте на всички. Тук дискусията е по товарните превози в областта на въздушния транспорт. Вие засегнахте и други теми, но аз ще се придържам към тази тема. Споменахте свързаното с течностите и така нататък, но Европейския съюз има доста сериозна система за авиационната сигурност. Ние, за разлика от много други сектори на индустрията, ние непрекъснато а, осъществяваме инспекции, мониторинг на летищата, на различните а, оператори в областта на въздушния превоз. Самата комисия провежда 40 и повече е, инспекции на е, летища, плюс контрол на качеството на нива държави членки, също така органите, които отговарят за тази дейност и хармонизацията, е, която е постигната в последните няколко години е на много високо ниво. Нямаме нищо във връзка с така наречения член 15, така че да кажем на която да била държава членка, че това летище не може да оперира за въздушен превоз на товари или хора. Така че бихме могли да се адаптираме, така че държавите членки да имат право да коментират по някои аспекти, тъй като някои от елементите вие образувахте наистина в много мрачни тонове, а ние ги виждаме в доста по-светли. Сигурната верига на доставките е изключително важна. Ние се опитваме да спазваме препоръченото ТИКАО в други държави. Много държави няма търпение вече да се използва този инструмент, който ние сме разработили доста подробно и се използва от нашата индустрия. Те са много доволни, че има тази альтернатива за 100% скрининг, така че да се защитава товара да има съответния скрининг на летищата, един от най-скъпите моменти на тази дейност. Що се отнася до основаното на риска, вие така споменахте, законодателството във въздушния превоз, което влезна в сила на 1 февруари тази година, беше първото законодателство основано на риска, което сме правили. Държавите членки подпомогнаха комисията за пълна оценка на риска, заедно с колегите от а, службите за борба с тероризма, вътрешните министерства. Пълна оценка на риска беше извършена и това е основата за законодателството. Ние продължаваме тази дейност. Вече имаме някои модификации на изключенията и по-стриктни мерки, що се отнася до въздушния превоз, тъй като напоследък имаше информация за някои уязвимости и заплахи в летища на трети държави. И накрая, ако нямахме толкова хармонизирана и надежна система, това, което се случи на 1 юни тази година, нямаше да се случи. Европейския съюз и Съединените щати се съгласиха за взаимно признаване на режимите си за въздушен транспорт на стоки и така всички двойни а, проверки на европейски летища ще бъдат, ще отпаднат за товарите, които заминават за Съединените щати. И така, нямаше как това да се случи, ако нашата система не беше толкова високо хармонизирана и нашият партньор не беше убеден, че правилата се прилагат по един изключително ефективен и цялостен начин. Благодаря, господин председател. Благодаря. Госпожо Макарио, искате ли да а, откликнете на някой от направените коментари? Благодаря на всички за коментарите. Общо взето съм съгласна с повечето от тях. А и това е отразено в доклада. Да, подходът е комплексен. Естествено, че концепцията за сигурната верига на доставка е много интересна и ценна но приложението на тази концепция все още куца. Що се отнася до пълната, нещо, което не позволява пълно споделяне на отговорността между различните участъци. Именно тук проистича необходимостта от смяна на парадигмата с оглед на повече равновесие между това, което се прави в момента в, пътническите, в областта на пътническите превози и това, което се прави в областта на товарните превози. Още повече, че много товари се превозват и с пътнически полети. Концепцията за сигурността на веригата – във всеки случай не бива да, си, да, да остава ценна концепция. Тя трябва да бъде ценна и след като се приложи. Така че въпросите за сигурността, за интерпретирането на риска, за ноу-хауто, за споделянето на отговорността, това са все въпроси, които трябва да бъдат в началото на веригата и да не са натоварени с тежки административни процедури. Например, ако имаме превозвач, който е така, известен, а, трябва да се погрижим отговорността да не се прехвърля, така че да пострада сигурността. Изобщо цялата процедура е изключително комплексна и повтарям, трябва да проведим, променим парадигмата. Трябва да опишем днешните бизнес модели, да опишем, да идентифицираме сегашните потребности, да идентифицираме стандартите за обучение на лицата, участващи в процеса. Може би трябва да хармонизираме даже и методите за оценка на риска. Важен е обменът на информация. Намираме се в ситуация, в която неминуемо трябва да подобрим системата, независимо от това, че тя до сега ни е служила. Независимо от това, трябва да признаем, че системата продължава да ни служи, не е свързана с непропорционално високи разходи за бизнеса. Така че просто трябва да наблегнем на отговорността. Много благодаря, госпожо професор, за това, че бяхте днес с нас и ни представихте вашето изследване, отговорихте на въпросите на колегите. А сега 20-минутна пауза преди да започнем с работната група по туризъм. В пет и половина ще продължим. Следващата Същото ни заседание е на 6 септември от 15 до 18.30 часа. Благодаря много.